Председателят на Израел. Президентът на държавата Израел. Liebe Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, много се радвам днес да имам възможността да приветствам президента на Израел Шимон Перес. Да го поздравим тук в парламента в Страсбург. Господин президент, това е голяма чест, че сте дошли днес при нас. Вашият опит, вашите надежди за бъдещето да ги споделите с нас. Между европейските и израелските граждани има голяма връзка, която се отразява и в вашето посещение. Тесни економически и културни отношения са се появили, те са укрепени, но историята е много болезнена и ще ни напомня за общите ни страхове, Европейският съюз и Израел. бяха създадени след ужасите на Втората световна война и след опита на най-низката точка на световната история Холокоста. В Европа повече от 60 години вече хората се кълнят никога да няма такава война. И аз като германски депутат в този парламент, който има честа да председателства мултинационален парламент, искам да кажа в това се качество, че а, именно това никога винаги за мен е задължение. Борбата срещу антисемитизма, срещу нетолерантността, срещу отграничаването, това е основата на Европейския съюз. А ние сме парламента на Европейския съюз. Уважаеми дами и господа, правото на съществуване на Израел и правото на народа му да живеят в, на свобода не бива да се поставят под въпрос да бъдат преговаряне. И аз като германец и европеец искам да кажа следното. Господин президент, бих си пожелал от нашата последна среща да имаше напредък в конфликта в Близкия изток. За съжаление, това не е така. След много години на преговори е, няма истинска инициатива за мир. Палестинския народ, както и израелския народ, имат право да живеят честно и в мир. Doch weder das но нито Израел, израелския, нито палестинския народ са могли да живеят дълго време в мир. Мисля, че всички ние искаме да видим как двата народа ще живеят един до друг в демократични държави с сигурни граници, в благоденствие и сигурност. През 1993 година, господин президент, във вашата книга писахте Описахте вашата визия за вашия регион. Една в Близкия изток да се осъществи сътрудничество, помирение срещу народите, да се възцари мир. Някои тогава ви нарекоха наивен. В този парламент ние ви наричаме човек, който притежава кораж, защото имате коража на основателите на Европейския съюз. Вие споделяте тех, тяхната мечта Близкия изток да стане един ден един мирен регион. Ето защо господин президент Перес и по-нататък ще ви, ще ви подкрепяме. Добре дошли в Европейския парламент. Ние с интерес очакваме вашата реч. Господин председател на парламента, господин Малтин Шулц, уважаеми депутати на Европейския парламент, на този парламент на мира, който промени историята на Европа и оцветява бъдещето на целия свят. Искам да ви благодаря за привилегията която ми дава голяма, възмо... голяма възможност да говоря пред вас. Благодаря ви. Днеска съм изправен пред вас в моята глава се бият горящи спомени, но имам и в сърцето си нося големи надежди. Аз съм настроен с големи надежди, гледам бъдещето с огромни надежди. Имигрирах в Израел през 1934 година. Тогава бях на 11 години. През 1942 година повечето учителите на моя град бяха живи изгорени. Ако моето семейство изчака с емиграцията си още 8 години, ако това бе станало, ние всички щяхме да бъдем унищожени. Година преди създаването на Израел през 1947 година аз бях поканен в главната квартира на Хага, Хагана. От тогава Израел бе атакувано 7 пъти за 65 години от съществуването си. Ние загубихме хора, загубихме оръжие. Имахме само един избор да спечелим или да умрем. Аз участвах и в борбата срещу друг един враг, пустинята. Ние спечелихме, ние накарахме пустинята да цъфти. Има много спомени. Но също така имам и много мечти. Аз е, не дойдох обаче да говоря за миналото. Аз искам да продължа с мечтите си. Хората остаряват, но мечтите не остаряват. Ние <clears throat> се променяме, Европа се променя. Аз дойдох да покажа възхищението си за променената Европа. Европа се възстанови след най- ужасните, ужасната, ужасните войни в историята. Тя се раздели от миналото си и създаде нова Европа. Преодоля се разделената Европа от хиляди години и бе създадена нова Европа, модерна Европа. Вие заменихте военните лагери с научни лаборатории. Европа преди познаваше расизма, аз сега го смята за престъпление. Зная, че вие се намирате в економическа криза, но вашите небеса не са затъмнени от облаците на войната европейската, една европейска страна въведе Нобеловата награда, а сега е, Обединена Европа я спечели и то с право. Европа поправи грешките си и създава по-добър свят. За нас Европа на Шоа става Европа на, на, на подкрепа на нашия ренесанс. Уважаеми приятели, Идеята за възстановяване на Израел бе родена в Европа. През последните хиляди години повече евреи живееха в Европа, отколкото в друг континент, на, който и да е друг континент в света. Но повече евреи бяха убити в Европа през последните 100 години, отколкото през последните хиляди години. Ние виждаме трагедията на нашата история. Тук ние е, мечтаехме за възстановяване. 6 милиона, една трета от нашия народ бяха убити тук чрез глад, газ, оръжие и огън. Каквото е останало от тях е само пепел. Ние не бива да забравяме, че някои от нациите носеха светлина. Те бяха малко, но те бяха героични нации. Израел бе създаден от пепелта в края на <clears throat> Втората световна война. Ако тогава някой беше казал, че след три години ще има еврейска държава, той тогава би сметнат за побъркан визионер. Но мечтите стават реалност. Този, тази мечта се сбъдна. Ако някой в същия ден бе казал, че след 6 кратки години ще бъде създадена единна Европа без граници, с, без бариери. Той, това изказване щеше да бъде сметнато за измислица. Шест държави подписаха договор от Париз, Париж и станаха общност на 27 нации в Европа. Нашите отношения тук и сега са диалог между две чудеса вашето чудо и нашето чудо. Израел има споразумение за асоциация с Европа и има тесни отношения с Европейския съюз във всички области почти. Аз дойдох да ви благодаря за вашата, вашето приятелство, основано на общи ценности, географска близост и дълга история политически. Израел е западна демокрация със средиземноморски опит. От религиозна гледна точка Израел е люлката на три големи монотеистични религии. От научна гледна точка Израел е доста напреднал даже и по европейските стандарти. Израел е малка страна, една хилядна част от площа на Близкия изток. Почвата не е плодородна, типична почва за Близкия изток. Водата е кът. Имаме две само големи езера. Едното е мъртво, другото умира. Имаме една река, единствена река. Тя е богата на история, но бедна на вода. Почвата е богата на археология, но няма ресурси. Единственият природен ресурс, който имаме е човешкият потенциал. Израел е пример за обогатяването на земята чрез хората, повече отколкото земята обогатява хората. Един пример за това как хората чрез високи технологии накараха пустинята да се предаде и да зацъфти. Ние преживяхме седем войни и ги спечелихме. Но когато мирът беше на крачка от нас, ние върнахме цялата страна и всички неща, които спечелихме във войната на Египет и Йордания. Ние започнахме мирен процес с палестинския народ, което ни позволи да създадем палестинската автономия. Тогава нещата бяха забравени. Ние евакуирахме ивицата Газа, разрушихме 22 селища и изпратихме всички заселници от тях. Това беше възможно за палестинците да създадат ивица за независимост, ивица на мира но за съжаление те направиха тази ивица терористична база. Ние не знаем защо. Не знаем с каква цел. Но ние знаем, че това бе пречка за мирния процес. Израел е остров сред бушуващ океан. Ние трябва да защитаваме този остров. Но също така сме заинтересовани и от това да успокоим океана. Някои хора казват, че това ще трае поколения. Европа обаче доказа, че големи събития могат да се случат в рамките на 6 години. Живеем в нова ера, където събитията се случват с бързината на самолета, а не вече с бързината на каруца. Затова аз смятам, че мирът може да бъде постигнат в сравнително кратък срок. Мирният процес с палестинците вече има начало, и има споразумение за решението. Спор... Решението е две държави. Една арабска държава Палестина и една еврейска държава Израел, държави, които да живеят в мир и економическо сътрудничество. Останалите неща, които не са решени, могат и трябва да бъдат предмет на, на преговори. За Израел мирът не е просто стратегически избор. Той е морален дълг, който идва от самото ни наследство. Още от преселението насам нашето наследство отхвърля робството и господството и всички хора се смятат за равни. Нашето наследство ни задължава да търсим мир, заедно с Исхак Рабин, който беше убит, ние положихме основите за мира с Палестина. Сега е време да продължим, да подновим мирния процес. Ние трябва да продължим да работим с палестинската власт. Ние трябва да подпомагаме нейната економика. Заедно трябва да постигнем мир бяха създадени палестински сили за сигурност. Обучихте ги вие и американците. И сега ние работим заедно с тях да предотвратяваме тероризмът и престъпленията. Дами и господа, нашата ръка си остава протегната за мир към всички страни в Близкия изток. Скоро ще бъде създадено ново израелско правителство. Това е добър повод да се възобновят мирните преговори, да се реализира решението две държави. Няма друго решение, нито за палестинците, нито за нас. Това не е само нашето предпочитание, това е императивът на днешния ден. Йордания, Израел и Палестина са в подобна ситуация. Терорът застрашава всяка една от тях по-отделно и всички тях заедно. Колективната опасност изисква колективна сигурност. Аз изпитвам най-дълбоко уважение към краля на Йордания. Като баща си, той прояви кораж и ангажимент към мира. Познавам президента на палестинската власт Махмут Абас от много години. Той осъжда терора и е истински партньор за мир. Европа винаги е била много важен партньор за мир и много важен, истински враг на тероризма. Следващата седмица ние ще приемем президента Обама в Израел като уважаван гостенин. Неговата подкрепа за нашата сигурност е изключителна и привързаността му към мира е непоколебима. Радваме се, че Съединените щати и Европа сега работят заедно в подкрепа на мира и предотвратяване на терора. Най-голямата опасност за мира в света днес е сегашния ирански режим. Той се превърна в диктатура, скрита зад религиозна маска. Той разви имперски амбиции – никой не застрашава Иран. Иран застрашава другите. Той застрашава независимостта на арабските страни. Той застрашава самото съществуване на Израел, израелската държава. Той внася оръжия в много страни, за да подкопае тяхната стабилност. Той отхвърля холокау... Холокоста и настояват за нов Холокост. Искат да изградят ядрени оръжия, а отричат, че го правят. Ядрена бомба в ръцете на безотговорен режим е непосредствена опасност за целия свят. Европейският съюз и Съединените щати си направиха заключенията – и заедно създадоха политика, за да бъде предотвратена тази опасност. За тази цел прав... взехте правилното решение да наложите економически санкции. Показахте пределно ясно, че ако Иран не реагира, има и други средства. Освен ядрената бомба, Иран разработва и ракети с дълъг обсек с ядрени глави. Те могат да достигнат най-отдалечените краища на, чис... на света, в това число Европа. Аз мятам, че освен контрола върху производството на обогатен уран, е необходимо да се контролира и производството на ракети, които могат да пренасят ядрени глави. Хамени обяви, че религията забранява производството и използването на ядрени оръжия. Е, защо тогава разработва ракети, които могат да носят ядрени глави? По време на конференцията в Хелсинки през 1975 г., Съединените щати поставиха въпроса за правата на човека в Съветския съюз като един от приоритетите на а, света. Това беше изненадващо и ефективно и то показа, че моралният глас е не по-малко важен от дипломатическите постъпки. Днес този призив трябва да бъде отправен към Иран. Трябва да бъде издигнат ясен глас срещу нарушаването на правата на човека от иранския режим. Трябва да бъде издигнат ясен глас срещу режим, който беси хората без съд и присъда който хвърля журналисти в затвора, пак без съд и присъда. Режим, който, изпращ, който стреля с куршуми срещу цивилни демонстранти, без да цени живота им. Трябва да бъде издигнат ясен глас срещу режим, който осъществява дискриминация срещу жените и вместо да използва печалбите от петрола за благото на народа си, този режим ги е, изразходва за оръжия и тероризъм, които застрашават е, хората в целия свят. Обогатения уран води до бедността на гладните деца. Моралният глас ще насърчи иранците в борбата им за свобода и в борбата им срещу мизерията. Много скоро в Иран ще се проведат избори. Не бива да се допуска аятоласите да фалшифицират резултатите. Не бива да се допуска да се, да се осуети правото на хората да направят своя свободен избор. Вашия глас, дами и господа, ще покаже на иранския народ, че светът не ги е загърбил. Сегашните ръководители на Иран нарушават хартата на Обединените нации, която осъжда нарушаването на правата на човека и агресията срещу други народи. Въпреки това, им се дава възможност да злоупотребяват с платформата на Обединените нации. Иран подкрепя тероризма в цял свят. Основната му маша Хизбола осъществява терористични атентати и застрашава стабилността на целия регион. Драги приятели, историческото споразумение Сайкс-Пико между Франция и Англия роди съвременен, съвременния Ливан като многокултурна страна, в която жив, да живеят заедно в мир мисюлманите, християните и друзите. Днес Хизбола с помощта на Иран разрушава и Ливан. Хизбола е терористична организация, а не политическо движение. Те трупат оръжия и не, няма да се поколебаят да ги използват. Те крият ракети в мирни градове и села и по този начин ги превръщат в мишена. Хизбола осъществи политическо, религиозно и етническо разделение на Ливан. Той превърна земята на кедрите в опустошена земя. Хизбола е държава в държавата частна армия, която съществува отделно от националната армия, която изпраща войски в подкрепа на окървавен диктатор в Сирия. При това без разрешение на правителството, чието член са. Наскоро Хизбола направи 20 опита за терористични атентати в цял свят, в Индия, Тайланд, Грузия, Южна Африка, САЩ, Египет и Гърция, както и другаде. Миналия месец правителството на България, член на Европейския съюз, установи че терористичното нападение в Бургас е било извършено от Хизболах. Бяха убит, загинаха пет израелски туристи и един български гражданин. Наскоро Кипър арестува терорист от Хизбола, който е подготвил терористично, терористичен атентат. Госпожи и господа депутати, вашият глас се радва на уважение. Ние ви призоваваме на, да наречете теро, терора терор. Спасете Ливан от терористичната лудост. Спасете сирийския народ от машата на Иран. Спасете вашите граждани, нашите граждани от Хизбола. Международната общност трябва да обяви Хизбола като терористична организация, просто защото е терористична организация. Днес тер, тероризмът разпростира своите пипала далеч отвъд границите в миналото. Наскоро терористи се опитаха да покорят Мали. Ако бяха успели, щяха да спрат забележителните усилия на африканския континент да се възстанови от миналото си. Една от най-големите надежди на всички нас е африканските народи да проявят кораж и да изградят нова економика, основана на науката, като в Европа. Свободният свят не може да гледа безучастно как терорът затяга хватката си а, около всяка част на света, била тя, било тя близка или далечна. Не може да стои безучастно, когато сирийският президент избива своите хора и своите деца. Наскоро Асад изгради ядрена инсталация и арсенал – от е, химически оръжия. Ядрената инсталация беше а, е, разрушена, но химическите оръжия и до днешен ден си остават а, е, в ръцете му. Те представляват ужасна опасност за сирийския народ, за целия регион и дори за Европа. Трябва да бъде намерено решение за да не се допуснат химическите оръжия да попаднат в грешните ръце. Най-добрият начин да се спре сирийската трагедия е да се овласти Арабската лига да действа. А Сирия е член на Арабската лига евентуална намеса на западните сили ще се разглежда като чуждестранна намеса. Арабската лига може и би трябвало да сформира временно правителство в Сирия с цел да се спрат зверствата и с цел да се предотврати разпадането на Сирия. ООН трябва да подкрепи Арабската лига с цел изграждането на една формация от сини каски. Приятели, преди 18 години дойдох в Брюксел, за да подпиша споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел. Много се радвам, че действителността надхвърли моите очаквания. Определено, споразумението за асоцииране се е превърнало в партньорство. И не измина много време и партньорството се превърна в приятелство. На тази основа предлагам Европейския съюз и Израел да си сътрудничат с цел постигане на стабилност и просперитет в Близкия изток и развитието на останалите части от света. Израел се описва като новопоявила се нация. Аз смятам, че целият близък изток може да се превърне в новопоявил се регион. Люпилни за високи технологии могат да се създадат в целия регион с цел да се премахне бедността. Израел е малка държава. Така че ние се опитваме да се възползваме от факта, че сме малки открихме, че малките държави могат да създадат големи пилотни планове. Днес ние се опитваме да изградим социален модел, който да хвърли мост между имащите и нямащите. Социалната пропаст е голям проблем за всички нас, за бедни и богати. Търсим нови начини, за да запълним тази пропаст като демократизираме здравеопазването, образованието, комуникациите и като намаляваме цените на храните и на жилищата. Младото поколение очаква това от нас. Добре е да си млад, но сега е изключително скъпо удоволствие да си млад. Възнамеряваме да подобрим условията на живот за всички. Искаме всеки човек да може да направи свободен избор за това как да изживее живота си, като осъзнае тайните на мозъка си. Мозъка е най-фантастичният инструмент на Земята. Той ни е дал възможност да изградим изкуствен интелект. И въпреки всичко, все още сме далеч от разбирането за това как функционира мозъка. Всъщност, ние сме непознати сами за себе си. Ако открием механизма на действие на мозъка си, ще успеем да се помирим с самите себе си и с нашите ближни. Радвам се, че това усилие се превърна в приоритет и стана актуално в сътрудничеството между нашите правителства, неправителствените организации и между хората. Нашия глобален свят няма глобално правителство. Той се превърна в неуправляема структура или почти. И ние трябва да потърсим альтернатива. Мисля, че бъдещите начини за управление трябва да се основават на три стълба. Националните правителства ще продължат да управляват националната държава. Глобалните компании ще инвестират в научна дейност и развитие, а индивида ще има възможност да се управлява като опознае начина по който функционира мозъка му. Днес науката е по-показателна от политиката. Тя е универсална и пресича границите. Армиите не могат да завладеят мъдростта. Полицията не може да арестува науката. Вярвам, че научната помощ за развиващите се страни може да ги извади от бедността. Глобални компании, които се основават на научни постижения, могат да променят света. Глобализацията ще сложи край на расизма. Не може да си глобалист и да си расист. Глобализацията овластява индивида. Глобалните компании не налагат своята воля на хората. Напротив, те уважават волята на своите клиенти. Те могат да дадат научната основа за растеж. Могат да помогнат на младите хора да получат образование и да създадат работни места, които да отговарят на уменията на тези млади хора. Това може да се превърне в най-добрата помощ, която даваме на младите хора, на младото поколение в арабския свят. Надяваме се, че това ще стане. Надяваме се, че ще откликнем по този начин на предизвикателствата на новия свят, на новата епоха. Предложих план за съвместно начинание между Европейския съюз, националните правителства и глобалните компании. Те трябва да се опитат да се справят по нов начин с новите предизвикателства. Госпожи и господа, знам, че тази инициатива трябва да получи подкрепата и на вас, като членове на Европейския парламент. Позволете ми да се осланя на вашата помощ и разбиране. Съвместяването на мъдростта на Европа и опита на Израел ще доведе до решаване на предизвикателствата на утрешния ден. Тъй като няма световно управление, ние можем да насърчаваме сътрудничеството между правителствата и глобалните корпорации. Когато се изправяме пред заплахите за нашите ценности, ние трябва да се борим с тероризма без да се огъваме. Уважаеми председателю Шулц, уважаеми евродепутати, Жан Моне бащата на Европейския съюз, веднъж каза, всички са амбициозни. Въпросът е дали са амбициозни да се осъществят като личности или да действат. Дошло е време да се действа. Нека да не забравяме, че сме толкова велики, колкото целта на която служим. Да, имаме сериозни предизвикателства пред себе си. Но кой може да се справи по-добре с невъзможното от тези това чудо в два образа, което споменах. Нека да се обединим Европейския съюз и Израел, за да изпълним онова, което учеха нашите предци. Нека да поправим света, както казват моите предци, тикун олам. Или ако трябва да използвам думите на Жан Моне, нека да действаме. Нека да работим заедно за по-добър близък изток. За една по-напредничава Европа. Нека да осъществим ценностите на нашите народи. Мир, демокрация, човешки права – да не се огъваме пред трудностите, да се опитваме да си справим лице в лице с новото. Трябва да бъдем слуги на бъдещето, а не управници на миналото. Уважаеми приятели, Обръщам поглед към бъдещето на нашето приятелство, приятелство, което обвързва Израел и Европейския съюз. И съм изпълнен с решителност и надежди. Ръка за ръка ние ще изградим един по-добър, по-светъл утрешен ден за утрешното поколение. Благодаря ви и шалом! Благодаря, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за честа, която показахте, оказахте на президент Перес. Благодаря, господин президент, за вашите слова. Апелът, който отправихте към нас, бе и ще е чуд. Аз мога да си пожелая сътрудничество между народите на Европа и израелския народ. Това, което казахте, общата ни ценност, уважението, уважението към индивида и уважението към човешките права, те свържат навсякъде за всички в Европа, в Израел и в Палестина. И на всички места по света тези права трябва да се спазват.